tardes. Colegas, vamos a empezar. La... Здравейте, колеги. Започваме днешното заседание. Първо ни предстои а, обсъждане на положението в Беларус. Нека да кажа добре дошли първо на нашите гости. ще разговаряме за ситуацията в тяхната страна. Тук е специалният докладчик на ООН, господин Харасти и господин Стефанович, заместник председател на Белоруския център на правата на човека, Вясна. Освен това казвам добре дошъл и на директора в Европейската служба за външни действия, отговаря за Беларус. Днешната среща е организирана с помощта на делегацията за Беларус и добре е дошъл на господин Суновски. Нека преди това да кажа, че през последните е, месеци Беларус редовно е в нашия дневен ред. По, ние следим отблизо положението и развитието в страната, нашите парламентарни органи, както политическите групи и комисии имат своите връзки с Беларус. Затова сега искаме да чуем от непосредствените пред, е, свидетели е, какво става там и то на прага на предстоящите президентски избори. Сега първо председателя на делегацията за отношения с Русия, с Беларус. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za zainteresowanie sprawami Białorusi, jak i много ви благодаря за това, че се интересувате за... от Беларус. Ще повторя някои факти, които са важни за отношенията между Европейския парламент и Беларус. Делегацията за Беларус за първи път след 12 години беше на официално посещение в Минск. Ние сме отразили посещението си в доклад и не подлежи на съмнение, че тази мисия беше много важна за подобряването на комуникацията между Европейския парламент и Беларус. Тук в залата присъстват няколко от членовете на тази делегация, на които искам да благодаря. защото Нашата мисия беше изключително натоварена, но във всички случаи доведе до подобрение на общуването между нас и Беларус, както и между нас и гражданското общество и опозицията там. Взехме важно, беше взето важно решение, а именно за освобождаване на всички политически затворници. Ние съзнаваме, че това освобождаване е следствие от а, сложно взаимодействие на фактори, преди всичко економическото състояние на страната, но и с оглед на бъдещите президентски избори. Сред нас е представител на беларуската опозиция. Поздравявам го най-сърдечно дейността на Центъра за човешки права в ясна във всички случаи допринася за стесняване на отношенията между нашия парламент и беларуската опозиция. Тук трябва да подчертая, че и Беларус се надява на по-добри и по-тесни взаимоотношения с Европейския парламент, включително и по економически съображения. Но ако тези отношения ще се, се задълбочат, то това ще бъде обвързано с определени условия, преди всичко спазването на човешките права в Беларус и дългосрочна ориентация на процеса на демократизация там като ръководител на делегацията, аз не съм в състояние да гарантирам, че процесът ще е траен. Взетите решения са едно, но никой не знае дали няма да бъдат отменени. Това, което е важно за нашите отношения с Беларус е да не правим никакви компромиси, когато става дума за основни ценности. Още веднъж искам да благодаря на членовете на делегацията, както и на всички онези, които ни помогнаха извън състава на делегацията. И още веднъж ще подчертая, че дейността на членовете на делегацията а, и по-скоро резултатите от нея сочат, че не сме сбъркали. Това е много важно и се надяваме, че ще подобрим отношенията още повече. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar le voy a dar la... Благодаря. Господин Стефанович има думата, за местник председател на Вясна. Добрый день. Большое спасибо за възможност. Добър ден. Благодаря ви за предоставянето ми и възможност да говоря днес пред вас, да кажа няколко думи относно обстановката в Беларус днес. Правата на човека основно ще разгледам като тема. Както и преждеговорищият засегна този важен въпрос, мога да кажа, Беларуси проходят е, президентски выборы, е, которые будут 11 Че кампанията за президентските избори са в ход. Самите избори ще се проведат на 11 октомври. Като цяло обстановката в страната много напомня положението, което, на което станахме свидетели през 2010 година по време на предизборната кампания тогава, с изключение на три изключения. Първо, тази година изборите се е, извършват в една много тежка политическа обстановка, която се дължи на украинската криза. На второ място, изборите в Беларус 2015 година се провеждат в условията на влушаваща се економическа обстановка, положение, което всъщност започна доста отдавна. И на трето място, изборите тази година се провеждат в неблагоприятна обстановка, имайки предвид положението с правата на човека. Репресиите срещу независими журналисти са пример. Журналисти, които си сътрудничат с чуждестранни медии – единия факт. Има политически затворници, които са зад решетките, а в законодателството има всякакви ограничения по отношение на гражданските и човешките права. Например, криминализиране на чужестранната помощ, преследване на чужестранни организации и прочее. Беларус продължава да прилага смъртното наказание. 22 август е дата, на която 6 политически е, затворници бяха освободени. Ние приветстваме този факт и това действие на властите в Беларус. Затворниците бяха освободени, но не бе заличено криминалното им досие, което означава, че всичко това ще има последствия върху гражданските им свободи. Сега те биват наблюдавани и всичко това може да доведе до повторен арест. Освен това мога да ви кажа, че през месец август органите проявиха един по-мек подход по някои въпроси. Например, тогава нямаше преследвания на независими журналисти. Обществените протести, демонстрациите в Минск бяха провеждани без обструкция от страна на органите. Що се отнася до самите избори, обаче, ние нямаме никакви иллюзии, що се отнася до възможния изход от а, тях. Имам предвид също така и процедурите, на които ще станем свидетели. Не се взяха, взеха предвид препоръките на ОСС, промените, които трябваше да настъпят, не са а, въведени в изпълнение по отношение на преброяване и на гласовете. Така че на какво ще станем свидетели след изборите? Предвидиме изхода, но все още не знаем точно каква политика ще следват нашите власти след приключване на изборите. Имам предвид системните законодателни а, промени. 2011 година също а, бяха освобождавани политически а, затворници. 9 декември 2010 година обаче станахме свидетели на една а, вълна на още по-голямо насилие политически а, е, план. Така че а, е, не можем да видим гаранции, че органите няма отново да се обърнат към методите на репресия, след като преминат изборите. и надали промените ще бъдат по същество и системни в държавата. Що се отнася до диалога, който се води между Беларус и Европейския съюз – ние знаем, че е, успеха му може да доведе до много положителни промени в нашата държава. Много ви благодаря за това. С удоволствие ще отговоря на въпросите, ако има такива. Благодаря, господин Стефанович. Сега ще дам думата на господин Харасти, специален докладчик на ООН относно правата на човека в Беларус. Заповядайте, господине. Thank you very much. Thank you for the opportunity. Благодаря. Много благодаря за предоставената ми възможност да споделя с вас някои аспекти от положението в Беларус. Преди изключително важното събитие, а именно президентските избори, резултата от които е всеизвестен. И на това основание, имайки предвид непроменените закони, е, непромената на структурните актове, непроменената обстановка с правата на човека, също така и правата, изборните права, е, очевидно водят до предвидим изход от изборите. Очевидно е, президента Лукашенко има ясно и цели, които се преследват. Държавата все още е единствената в Европа, чийто парламент, парламент вече 20 години няма своя опозиция. Предишните избори, парламентарни 2012 година, отново се стигна до избор на парламент без опозиция но а, при а, изключително закостанели изборни закони. Така че въпросът пред а, вас а, като парламент е, и също така предвид е, службата на госпожа Могерини е факта, че пет души, които са освободени, трябваше да бъдат освободени много години по-рано. Но това не е достатъчен акт или действие, което да даде а, подкрепа в политически смисъл на президента Лукашенко преди изборите. Според мен, препоръките, които парламентът, вашия парламент прави в доклада, обръщам се към господин Здореевски и всички, които са работили по този въпрос, а именно изключително балансиран доклад, много сериозен, в който се очертава непроменената обстановка в страната и необходимостта за продължаващ контрол върху положението там. Не бива да се отстъпва също така пред едни жестове, които се правят и имайки предвид също така доста а, големия фарс, който се очаква в изборите, е, не бива да се заблуждаваме. Изключително важно е да се подчертае това, че държавата не разполага с обществен живот на практика. Беларус е уникална държава в това отношение. Системата на Параграф 22 по отношение на всякакви права, на медиите, на обществото, граждански права, продължава да съществува в тази страна. Органите трябва да разрешат действие във всички тези области и абсолютно всичко се криминализира, което се провежда без да има изрично разрешение. Може да се вдигнат някои санкции, може да се отстъпи, ако наистина се отслаби хватката на системата за издаване на разрешение за всичко, за да може наистина гражданското общество да съществува, да бъде конкурентно способно. Миналата система изключително много бе е, заздравен хватът върху медийните закони, като е, всеки един вебсайт е, – или всяка една изява в а, онлайн среда трябва да получи своето разрешение от парламента. Има и други изключително категорични, стръкни а, норми, актове, които а, са в силата в тази страна. Има и много политически затворници, които очакват своето освобождение, пред е, изборите, което също ще бъде просто една изборна заигравка. Важно е наистина, прекрасно е, че сега има освободени затворници, прекрасно е, че те не страдат под тези все е, по-тежки условия, които им се налагат. И тук искам да кажа, че в крайна сметка наистина е, трябва да се протестира и срещу тежкото положение в затворите но много добре към добрите новини. До добавете също така необходимостта от структурни реформи и мирни неполитически реформи, които водят до освобождаването на гражданското общество, така че то да може да въздъхне облегчено от напрежението, в което се живее страната. Това имам предвид. Това ще бъде един жест, една помощ, една протегната ръка в обстановка, която е изключително важна от геополитическа гледна точка. Това е разбираем жест в дипломацията, но е много важен от гледна точка на правата на човека. Необходимо е да има, разбира се, концесии, обещания за това, облегчаване на санкциите също могат да се обвържат с такива обещания. Благодаря. Зная, че времето ми вече изтече за експозето. Радвам се, че ще имам възможност да отговарям на въпросите за положението в страната и евентуални възможни решения, които могат да бъдат предприяти в бъдеще. Благодаря. Преди да продължим с дискусията, Бих искал да дам думата на господин Нозет, който е ръководител на външната служба в региона, за да може да ни даде актуална информация за това, което става и каква е политиката на Съюза в това отношение. Благодаря, господин председател. Искам да участвам в този дебат с един обзор за текущото състояние на отношенията Европейския съюз Беларус. Парламентът обсъди въпроса неодавна. Въпроса в пленарна зала на 9 септември. Но сега можем да направим този обзор в присъствието на специалния доклад, че господин а, Харасти и господин Стефанович. Те са хора, които твърдо отстояват правата на човека и високо оценяваме тяхната работа. От декември 2010 година, след провеждането на изборите и хвърлянето в затвора на опозиционни лидери, санкциите доминираха отношенията ни с Русия. Сътрудничеството с Беларус заради отношението на тази страна към правозащитниците беше замразено, както с някои други партньори на Съюза с които Азербайджан. Наблюдаваме напоследък подобряване на отношенията между Беларус и Европейския съюз. Ще ви дам няколко примери. И започна участието на Беларус в източното партньорство в многостранен формат. Също водят се преговори за улесняване на визовия режим, както и за споразумение за реадмисия, подписването на меморандум за разбирателство, за за сътрудничество в областта на енергийната сигурност. Също водим диалог за модернизация. Търсим мнението и на гражданското общество. Беше приключена преди един месец първоначалната фаза на преговорите. Както каза и председателят на делегацията на Европейския парламент за отношения с Беларус, за пръв път от 12 години насам се е състояло посещение на делегация на Европейския парламент в Беларус. Както Вера ще спомена вече, ситуацията в региона се промени в резултат на конфликта в Украина. Беларус предприе конструктивни мерки, не възприе позицията на източния си партньор, въпреки че е, има съответно същата позиция в ООН по отношение на Крим. Но наблюдаваме по-различно поведение по останалите въпроси. Вече беше споменато за освобождаването на някои политически затворници през август, след като Европейския съюз и Беларус подновиха диалога си по правата на човека. Това се случва за пръв път от 2012 година. Върховният представител Могерини приветства тази стъпка, която е важен напредък в усилията за подобряване на отношенията между Европейския съюз и Беларус. Тя също поиска Европейския съюз да отправи ясен сигнал в отговор на освобождаването на политическите затворници, затворници и провеждането на президентските избори. ОССЕ беше поканена да представи краткосрочна и а, средносрочна мисия, която предстои да стане в скоро време. Вчера във Варшава имаше среща в рамките на ОССЕ и оценката е положителна, че може да се действа без ограничения. Разбира се, не трябва да се правим а, иллюзии. Това се отнася и за наблюдателите. Е, средата, която е създадена преди изборите, не е най-добрата. Проектите по правата на човека, които бяха договорени с Беларус и които ще започнат скоро след изборите, са още един съществен елемент в цялостната картина. Сигурно е, че както казаха и двамата предходни оратори, освобождаването на политически затворници само по себе си не означава, че сложното положение с правата на човека и демокрацията се е подобрило изведнъж. Не са настъпили системни промени. Най-важното изискване на Европейския съюз, което беше освобождаване на политическите затворници, е изпълнено. Беларус остава единствената страна в Европа, която все още прилага смъртното наказание не са възстановени гражданските и политически права на бивши политически затворници. Освен това, опозиционни лидери са възпрепятствани от участие в президентските избори тази година. Също има ограничения в свободата на сдружаване, на провеждане на събрания и прочие. Господин Харашти многократно е подчертавал своите доклади за нарушение на правото на свобода на изразяване. Бяха наложени санкции на Беларус и това беше една от основните причини. Отговорът на Европейския съюз след освобождаването на политическите затворници все още се обсъжда в съвета, но беше отправено силно послание за това, че се признава този съществен жест, но Предстои да се вземе конкретно решение. Очакваме по-конструктивни отношения между Беларус и ЕС, Ние не искаме да пропуснем съществуващата възможност. Европейския съюз иска да подобри отношенията си с Беларус на базата на взаимно насърчителни стъпки. Ние нямаме иллюзии също, що се отнася до задните мисли на лидерството на страната. Председателя на делегацията за връзки с Беларус вече говори за трудното економическо състояние на Беларус, на липсата на структурни реформи, на приватизация, на съществени инвестиции. Беларуската економика става все по-неконкурентоспособна. Тя е уязвима на чуж... външни трусове и твърде зависима от Русия. Това изисква диверсификация, модернизация, приватизация, и разширяване на партньорствата между Беларус и останалите държави. Беларус предприе стъпки във вярната посока, както посочи върховният представител на пленарното заседание на парламента Струва се и да се възползваме от тази възможност, за да реализираме една по-положителна програма с един от непосредствените съседи на Съюза и Беларус да се превърне в пълноправен съюз, пълноправен партньор на източното партньорство. Благодаря ви. Започваме сега дебата. Давам думата на госпожа Калниете. Благодаря, господин председател. Като мнозина от нас, аз приветствам освобождаването на политически затворници в Беларус. Освен това, високо оценявам участието на Беларуса в усилията и да спре хибридната война срещу Русия, на Русия срещу Украина. Но много неща още предстоят, а именно провеждането на прозрачни и честни президентски избори едва след като наблюдателите на ОССЕ дадат положителна оценка на изборите, ще можем да обсъждаме подобряване на диалога между Европейския съюз и Беларус. Аз осъзнавам, че във въздуха се усеща известна положителна промяна Надяваме се това да се отрази по същия начин и на нашите съседи от Беларуса. Но не съм наивна, за да читам, че Лукашенко прави тези стъпки, само защото е променил мнението си. Най-вероятно това се дължи на политическа присметливост, тъй като економически Беларус е твърде зависима от руските субсидии и диалога с Европа е важен, за да се балансира тази зависимост. Аз ще се слушам много внимателно в неправителствените организации, в правозащитниците, които от години наред са подложени на силен натиск в страната, където всичко е забранено и където нищо не е позволено. Ето защо аз съм отворена за тяхната покана. Те също приканват европейските институции да оценят положително последните събития в Беларус. Аз съм от онези, които считат, че трябва повече да се взаимодействаме с гражданите на Беларус чрез техническа помощ, чрез обучение, чрез обмен, защото по този начин ще имаме контакти с хората, които ще осъществят промяната. Европейския съюз трябва да продължи политиката си на критично взаимодействие и се надявам, че ще можем да отворим асамблеята Евронест за участие на Беларус след президентските избори в страната. Благодаря ви много. Благодаря, господин си има думата. Благодаря, ще говоря на латвийски язик. Благодаря ви. Много се радвам, че можем да ви посрещнем сред нас, господин Стефанович, както и а, представителя на ООН, господин Харасти. Няма да говоря дълго, искам да изтъкна само три неща. Разбира се, че можем само да подкрепим всичко казано от господин Драевски а именно за освобождаването на политическите затворници в Беларус. Това обаче далеч не е достатъчно. Ние като представители на Европейския парламент и, на, и изобщо Европейският съюз не биваме, не бива да губим е, своя капацитет по отношение на е, помощта за подобряване на ситуацията там. 12 години пропуснахме да развиваме този свой капацитет. Много е важно да се срещаме с опозиционери, с представители на критичните медии и така нататък. Макар, че критикуваме Беларус, ние не бива да залагаме на карта доброто сътрудничество чрез нашата критика. Навсякъде, където има възможност за сътрудничество и където то може да протече по положителен начин, например по отношение на сигурността на храните или въпроси свързани с защита на границите, трябва да продължим. На трето място сега говорим за Беларус, но аз все пак искам да дам пример с Куба страната в продължение на десетилетия беше изолирана. Поколения наред израснаха без вярата, че отношението към тяхната страна би могло да се промени. Така че това, което искаме от властите в Беларус е важно. Нашите искания, евентуалните санкции – те са все за това да допринесем за подобряване на положението на населението на Беларус. Господин Велдер. Eh, Благодаря, господин председател. Имам два въпроса. Като тук се опирам на преките си впечатления като наблюдател, който отдавна следи нещата. Първи въпрос – руското военно присъствие в Беларус, което беше засилено през последно време, а беларуското правителство беше казало, че през беларуска територия не може да има интервенции в Украина и че Беларус нямало да участва в такива интервенции. Но вглеждайки се в реалността, се питам, след като има такава силна економическа зависимост на Беларус от Русия, не би ли мог, е, военното присъствие в страдата, не би ли могло да накара Лукашенко все пак да падне на колене и Русия наистина да може да извършва действия в Украина през Беларус? Още повече, че предстои да се сключи споразумение в областта на военновъздушните сили. Втори въпрос към господин Стефанович за човешките права. В моята страна има неправителствени организации, църковни дружества и така нататък, които правят много неща за гражданите и за тях обаче е много важна свободата на вероисповедание. Какво е положението в Беларус? господин се. Благодаря. По традиция на 21 годишна възраст младите американци могат вече да консумират алкохол, считат се вече за пълнолетни. След 21 години на власт Лукашенко със сигурно знае как да печели избир, избори или как да ги фалшифицира по-точно, как да представя реалността така както желая. Нека да не сме наивници. Може да сме най-добрите експерти по изборите в света, но се питам кой от кога се учи. Дали Путин се учи от Лукашенко и Лукашенко се учи от Путин. Виждам пет причини защо ни трябва да попадаме в клопката на така наречените избори. На първо място, опозицията е твърдо елиминирана от реална политическа конкуренция. Това не са избори, това са възможност за преизбиране. Лукашенко е единствен и той контролира медиите. Няма свободни медии в Беларус. Държавните медии се управляват от хората на Лукашенко, които защитават кандидатурата на сегашния президент. Освен това, изборите не могат да бъдат свободно наблюдавани от чуждестранни наблюдатели, нито местните, нито национално ниво. Господин Харасти, въпреки че е специален докладчик на ОНЕ, никога не е бил в Беларус. Такава е реалността. На четвърто място бюлетините не се преброяват на местно ниво. Централната избирателна комисия, която се ръководи от хора на Люкашенко, е окончателната институция, която взема решението. И на последно място, можете ли да ми обясните защо изборите в Беларус трябва се провеждат в рамките на 6 дни? 5 дни предварителни избори, пет дни и нощи, никой не може да провери какво точно се случва в избирателните секции. И последния ден, който е денят на избира, изборите реално, е решаващ. Колеги, освобождаването на политическите затворници беше театрален жест, Лукашенко иска достъп до европейските финансови пазари, за това проявява гъвкавост, готовност да дойде в Европа. Действително, въпреки че оценяваме административните усилия да се улесни сключването на минските споразумения, не бива да забравяме нещата, които е свършил. Има изчезнали хора. Просто са изчезнали. И властта е зад всичко това. Ние не бива да се забравяме, затваряме очите за този факт. На второ място, сега Беларус иска да си сътрудничи с Русия, разширявайки военното присъствие на Русия в чужбина. Има военна база близо до нашите граници. Има планове за разширяването допълнително. Това е нещо като Сирия в Европа за Путин да създава своята военна мощ. Така че нямам въпроси към нашите панелисти, имам а, само един въпрос към господин Стеванович. Скажете ни откровенно, какви обещания дават хората на Лукашенко? Какво обещава точно Лукашенко? Ситуацията е ужасна. Економиката е в катастрофално състояние. Това е страна, която е полу независима може би трябва да попитате лидерите в Кремъл какво е бъдещето на Беларус. Какви са обаче обещанията на новоизбрания бъдещ президент Лукашенко? Аз разбирам това, което се казва за политиката в Беларус. Трябва да припомня, важността на спазване на правата на човека, на националния суверенитет, както и за това, че хората не трябва да се управляват от олигарси или от техно, техноградски институции, като Европейския съюз. Швейцария може да дава уроци по демокрация, но не Европейския съюз, защото това е система, която се изгражда година след година срещу народната воля санкциите са контрапродуктивни. Те водят само до по-нататъчно затваряне на страната. Ако следвам логиката на някои от колегите представени тук, които казват, че политиката проистича от економиката, от търговията, свободният търговия, но дали това ще доведе до демокрация в политически отношения и дали сте готови да последвате това, което казвате с дела. Има някои предразсъдъци. Бях доста изненадан. Ще спомена пак за Швейцария. Това е страна, която се променя, която преминава през економически промени, създава зони, с е, ниско данъчно облагане в политическо отношение, що се отнася до Украина, се вижда, че има доста по-контрастирана позиция от тази на Русия. Сегашната политика на санкции, на затваряне е непрагматична и контрапродуктивна. Що се от нас до това, дали Лукашенко е искрен или не, нека да сме сериозни, уважаеми колеги. Дали нашите правителства действат на базата на откровеността, очевидно те действат на базата на принципа на националните си интереси, на частни интереси. И едва ли можем да се твърди, че другите лидери са по-малко искрени, отколкото нашите. Европейския съюз е, има отношения с държавите от Централна Азия, където режимите не са по-отворени от този в Беларусия. Аз не разбирам защо днес Европейския съюз е, толкова се е втвърдил е, по придържане към линията на санкции и затваряне. Аз оценявам дейността на някои НПО, които днес представиха своите заключения но ако искаме да постигнем целите, които са нашите цели, а именно отварянето и трансформирането на страната, не чрез санкции ще постигнем тези цели. Благодаря, господин Естатена. Благодаря, господин Стефанович. Добре дошъл в Европейския парламент. Много съм радостен и благодарен за това, че сте тук. Я мам ту чест бит е, още повече, че а, е, много отдавна сме работили с вас в а, е, Чешката република. Бивали президент не заснули еш Вацлав Хавел. А велице часто сме се забивали především svobodou e, tisku a svobodou informací v Bělorusku, a to velmi kriticky. E, mám smutné zkušenosti. Mnoho často se zanimáváme s въпроси, свързани s свободата na медиите v Чешката република. Сега има ли проблем с превода? Преди малко имах, имаше технически проблем. Можете да продължите, казва председателят. Добре, започвам от начало. Аз лично съм запознат с събитията и последствията от тях след последните избори в Беларус, заедно с тогавашния чешки външен министр Шварценберг, искахме да посетим страната, но не бяхме допуснати това, което се случва сега в предизборната кампания, а и то е много добре описано в нашата резолюция, е, че политическите затворници са пуснати на свобода, но това е обичайен политически трик за такива ситуации. Бих казал, че е добре да изчакаме истинските резултати от изборите и да видим как ще продължат нещата по отношение на санкциите и на отношенията между ЕП и е, Беларус. И сега въпросът ми към господин Стефанович. Какво е състоянието на опозицията в момента и какво е нейното отношение с централните медии? Има ли промяна? Сеньор Лиц. Добър ден. Uh, thank you very much for coming here to the European Parliament. Благодаря, че дойдохте е, в Европейския парламент. Благодаря ви, че можем да водим тази дискусия с вас. Аз съм от източна Германия, така че аз самият преминах през целия този път. Зная какво значи да живееш в е, е, държава диктатор. И Имайки предвид доброто ми познаване на обмена между държавите, между градовете, по сестри ми, между а, моята страна и Русия, искам да ви попитам, мислите ли, че тази система е полезна? Дали това може да помогне за развитието на страната? Освен това, искам да ви попитам, а, има ли опасение относно случващото се в Украина? До какво би довело това в Русия? Как реагират активистите на този въпрос? И на последно място, какво е положението с подкрепата, която идва от други държави? Кои държави най-вече подкрепят ваш, вашето движение, вашите институции, какво очаквате и от Европейския парламент, какво би могло да се случи през следващите години. Благодаря. Господин Танок. Благодаря, господин председател. Преди 15 години бях в Беларус, малко след като бях избран за европейски депутат и за съжаление малко промени са настъпили. Тези разисквания водим непрекъснато. От Европейския съюз е, има стратегии, използват се различни методи на силата, на заплахата, на подкрепата но в крайна сметка това не води до успех, за съжаление. Въпросът ми е не толкова свързан с е, правата на човека, а по-скоро какво мислите за Евроазийския економически съюз по отношение на Русия и Казахстан? Е, това е свързано и с анексирането на Крим и нахлуването на Русия в е, Донбас. На практика Украина бе поела на Запад, а сега е, вече нещата са променени. Как стои въпроса с Евроазийския економически съюз? Как се развиват нещата? А по-рано, когато аз бях в Беларус по-рано, преди 15 години, Беларус беше основният проект на Минск, насочен към Москва и Лукашенко като че ли никога нямаше да изпълнява заповедите на Путин, а пък Путин имаше едни интересни възгледи по отношение на развитието на региона. Така че интересно ми е как се развиват нещата сега, като че ли сега се изгражда още един фиктивен проект от авторитарните режими и е, се протягат някакви възможности към е, Украина, за съжаление и към Армения, която става все по-ангажирана с асоцииращите се споразумения с е, Европейския съюз, имам предвид свободните е, споразумения за сътрудничество. както стоят тези неща, именно тези авторитарни е, режими как биха повлияли. Благодаря, господин Ньосен. Благодаря. Съм от Швеция и съм член на делегацията за връзки с Беларус. В началото на годината в Стокхолм се срещнахме с представители на гражданското общество и на политически партии от Беларус. Това беше в центъра Улов Палме. Всички те споделиха своето страхотно разочарование от прекалената боязливост на Европейския съюз да осъди ситуацията с човешките права в Беларус. Сега смятам, че в пленарна зала приехме добра резолюция, балансирана, достатъчно ясна. И също така се надяваме, че прозореца за новия диалог е отворен в момента. Всичко това е много добре, но трябва да имаме някаква представа какво ще стане след изборите. А, ние казахме, че нашите условия са това, това, това и това, но ако няма подобрение, какъв ще бъде нашия тон срещу Беларус? Ще можем ли да го изострим? Имаме ли инструменти за това? Просто трябва да бъдем решителни и да ги използваме. Oddziaływanie na ewolucyjne zmiany na Białorusi jest strategią rozsądną, jeżeli oczywiście ta strategia. Влиянието на промен... значи, влиянието върху промените в Беларус е нещо много добро, но само при условие, че действително се поема инициатива. Президентските избори са извънредна, представляват извънредна ситуация, всички наблюдатели са единодушни по отношение на това, че Лукашенко се радва на широка подкрепа и от по-голямата част от белоруското общество. За това си мисля, че трябва да се съсредоточим не върху резултата от изборите, а върху процедурата, върху възможностите да окажем влияние върху обществото, да го окоръжим. Не можем да очакваме изведнъж там да настъпи някакво равенство, но поне трябва да има поява присъствие на хора от гражданското общество в медиите. Това трябва да подтикнем да стане. Изчакването на резултата от изборите е грешка, според мен, защото този резултат е ясен и сега. Но дейността преди това, кампанията трябва да се следи много отблизо в Белорус има, така да се каже, безпартийна диктатура, режим, който, се, който е стъпил върху закостенели структури от съветско време. Все едно, че има съветска пропаганда в момента там. Ако не е ли не представлява ли културна криза това, че в Европа наблюдаваме екстремистски движения, а онова, което става в Беларус, закостенелите съветски структури. Те присъстват Маркс, Енгелс, Ленин, паметници, портрети, на всяка крачка са. И не можем да променим това от днес за утре, но можем да го документираме и можем да го коментираме. В този смисъл благодаря на всички колеги, които по време на нашето посещение казаха на заместник председателя на избирателната комисия в Беларус, че очакваме резултатите от тези избори да бъдат а, честни но той, когато говореше с нас, пред него беше паметника на Ленин. За разлика от него обаче ние сме свободни да изразяваме своето мнение и можем да кажем всичко. Друг въпрос е нашата култура. Ако трябва да критикуваме нещо, нека да говорим и за възраждането на националната култура. Беларуският език е много важен. Съществуват частни училища, тях можем да коментираме и насърчаваме. Нека да не си говорим за абстрактни процедури, а да подпомагаме културното освобождение на този народ. Друг въпрос – национални мълтинства. Не по-малко важен. Би трябвало да дадем тласък на една еволюция. И ако искаме да го направим, трябва да се погрижим промените да не са еднократни, а устойчиви. И ако искаме да е така, трябва да посочим с пръст много неща, които смятаме за важни. Ако установим, че има положителни промени, сме длъжни да подчертаем това. до следващите парламентарни е, избори в Беларус е важно опозицията да може да се движи, да диша свободно, защото това е едно общество, което е затънало до колене в съветските времена и без помощ никога няма да се освободи. Благодаря. Muchas gracias, señor Yure. Con esto damos por terminado благодаря. С това слагаме край на изказванията. Ще дадем на нашите гости думата по за 5 минути за отговор. И ако някой след това иска думата, нека да ми каже. Yes, thank you very much. Благодаря. Няколко оратора казаха, че цената се променя има дори големи промени, които трябва да се насърчат. Въпросът е в това, че в Беларус няма промени. Извинявайте, че така направо ви го казвам. Няма промени. Пет души са свободни, но не са свободни граждани. Абсолютният минимум, който според мен един европ Европейски парламент подготвил тази прекрасна резолюция, трябва да изиска нещо, а именно да се върнат гражданските свобода, политическите е, свободи на тези бивши затворници, да се заличи тяхното досие, така че да могат равнопоставено да участват в политическия живот на страната. Процедурата е в ход. На практика те са свободни. Това е най-важното. Не, не са под домашен арест, а също един кандидат е, за президентското място, така както господин Статкевич беше едно време подложен на подобна процедура, се върна в страната и бе е, задържан. И процедурата е в ход. Толкова за промените. На следващо място. Ставаме свидетели на петият серия от един сериал – който познаваме до болка. Една и съща драма, едни и същи облегчения, които се случват точно преди президентските избори, а по същество промяна няма. Така че трябва да подходим изключително предпазливо. Нека да изчакаме да минат изборите, да очакваме наистина положителна стъпка, която да се предприеме а, а, от а, страна на президента на страната. На трето място чух примера с, с Куба. Аз изпомням и Румъния, която не участваше 68 година в агресията срещу прашката пролет, заедно с другите държави от Варшавския пакт. получи на похвали за независимостта си от западните страни на времето си страната и както и при освобождаването на тези затворници, сходно на е, германски, еврейски затворници, подобни актове по принцип са били м, пример – посочени за пример. Можем да посочим и други примери, например и в Албания. И в крайна сметка, нека си припомним до какво доведе всичко това. До кърваво край. И сега още веднъж за изборите. Госпожа Ярмошина, която е ръководител, безспорен на изборната комисия, половин процент от е, по-малко от половин процент всъщност е, по нейни данни са представителите на опозициите в изборите. И по държавната телевизия знаете, че там няма частни медии, бе съобщено, че няма да има дебат с президента. Той може да бъде заместен от негов представител и кандидатите ще водят дебат по двойки. Защо? Тя обясни, защото ще бъде унизително за президент да води дебат с безработни хора на първо място. И на второ място това означава, че ако четиримата могат да водят дебат едновременно, това значи, че и четиримата ще атакуват президента, което пък не е справедливо. Така че, да, ОСС пре... присъстваше на всички пет избори от първата победа на Лукашенко насам. И искам да кажа, че това не е продължение на съветския строй. Това е работеща демокрация тогава, когато а, Лукашенко спечели първите си избори и след това нещата започнаха да се вълшават по отношение на човешките права. Или искам да кажа следното. Ако бихте желали да помогнете на гражданското общество, за да помогнете на героичните граждани, които се опитват да се освободят от унижението и натиска, онези, които се стремят да живеят в условия на спазване на гражданските им свобода, мисля, че трябва вашите искания да бъдат обвързвани с малки стъпки на реформа, които могат да посочат, че наистина има промяна в страната, а не само политически е, временни отстъпки, които се правят е, спрямо хора, които трябваше да бъдат е, на свобода много-много отдавна. Благодаря, председателя. Сега господин Стефанович, имате думата. Я попытаюсь ответить на вопросы, которые... Ще се опитам да отговоря на въпросите. Опитах се всички да си ги запиша. Първият въпрос беше свързан с свободата на религиите и направените устъпки. Искам да ви уверя, че Причината, поради която а, така се подходи в а, Беларус относно религиозните организации, че те са традиционни религиозни или нетрадиционни съответно религиозни а, практики и основните са православната църква, католическата, а нетрадиционните и други, нетрадиционните преди 5 или 10 години и привържениците бяха преследвани. През последните няколко години не ставаме свидетели на подобни преследвания на религиозна основа, но имаше някои случаи на задържане на лица, които са участвали в манифестации и протести, за които не е имало съгласие и разрешение във връзка с, например, неопротестантски църкви, което на практика обаче е дял от ортодоксалната православна църква и от част от патриархалната служба. Всъщност това е реакцията на Лукашенко. Той обещава свобода, стабилитет в страната. Това е основен елемент от неговите програми, когато той се изказва относно положението в Украина. А той посочва неодавна и на значимостта на факта, че Беларусия изгради своята независима държава, трябва да продължават да развиват своята държава гражданите. А ако се върнем назад и си спомним какво каза, когато дойде на власт и когато сравним това с сегашните му изявления, ще видим, че има изключително голяма разлика. Що се отнася до истинските обещания? Няма такива. 2010 година на практика той беше обещал 1000 долара месечна заплата. Сега вече той не прави подобни обещания, но просто се играе с мира, с стабилността на страната. Е, непрекъснато прави препратки към положението в Украина и някои хора са на мнение, че демокрацията води до последствия, които можем да станем свидетели, както това се случи в Украина. Що се отнася до а, опозицията и медиите? Няма достъп а, до медиите. Така стоят нещата и в електронните медии. Няма плурализъм, няма свобода на словото. И Лукаш Лукашенко не възнемарява да участва в дебати, защото ежедневните телевизионни програми излъчват неговите думи и отразяват неговите дела, така че според него не е важно и няма смисъл да участва в предизборни дебати. По отношение на побратимените градове – Мога само да подкрепя подобна идея. Аз бих искал да се изграждат контакти и връзки между хората. Надали ще се случат нещата като в съветска Русия обаче. Но ако този обмен, това побратимяване на градовете би означавало, че представителите на гражданското общество ще могат да участват в обмяна, че деца ще могат да участват в такъв обмен. Според мен всичко това би било изключително полезно. Благодаря на германските е, депутати, които винаги са ни помагали в този смисъл. След Чернобил, например, те организираха програма за беларуските деца, които можеха да посетят различни европейски страни, за да могат да получат и по-добра възможност за здравословно хранене и израстване. Това е изключително важно. Що се отнася до другия въпрос? Аз не съм наистина експерт, но виждам, че идеята не се развива така, както се очакваше в началото, след агресията на Русия в Украина, бяха наложени санкции. Русия, може би, загуби интерес в един момент. Не се интересува толкова от това Русия да бъде економически донор или спонсор. Достатъчно проблеми очевидно си има самата страна, но когато така така наречените економически войни започнат, тогава не може да се купува мляко, да речем, от конкретни държави внос или някои продукти просто не се внасят на руския пазар. Например, различни морски деликатеси, скариди – не стига до пазара. Но ви, ние винаги сме мислили, че Евроазиатския съюз е по-скоро политически, отколкото економически. Замисълът беше да се даде възможност да има по-голям контрол Русия върху а, бивши е, съветски територии. И решението, взето от Русия относно е, военни въздушни бази в Беларус. Не знаем точно как ще реагира е, правителството на Беларус по този въпрос. Лукашенко сега ще трябва да вземе трудно решение. Съгласен съм с вас, че когато няма политически политики, е много трудно да се говори за избори в една страна, които да доведат до промяна в разпределението на властта или до възможност за промяна в интерес на хората. Да, гражданите гледат на този процес като на административна процедура – и е, както я каза председателката на Централната изборна комисия, важно е активното участие, а не резултата от изборите. Ние вече така или иначе знаем какви ще бъдат резултатите и председателката на изборната комисия каза, че изборите са като ежедневието. Знаем какъв ще бъде изхода от е, изборите. Господин Харасити, само едно изречение искам да добавя относно резолюцията на Европейския парламент от миналата седмица. Казва се значително подобрение в свободата на словото и на медиите спазване политическите права на обикновените граждани и активистите на опозиция, спазване върховенството на закона и основните права. Всичко това са условия за по-добри е, взаимоотношения между Европейския съюз и Беларус. Мисля, че няма как по-добре да се изкаже една подобна мисъл. Благодаря. Давам две минути на господин Виган, за да отговори на поставените към него въпроси. Единственият коментар, който искам да направя, е, когато каза господин Хараште, че няма промени в Беларус, господин Стефанович каза, че има някои промени в Беларус, но те не са достатъчни. За нас основният политически въпрос е дали искаме да се ангажираме в по-голяма степен с държавата, за да се стигне до по-значими и трайни промени, или пък искаме да изолираме тази страна и в бъдеще. Това изисква да се вземе политически решение, да се направи политически избор. Ние ще имаме предвид бележките, които бяха направени. Очевидно е, че не можем да дадем пълна свобода на действие, но беше постигната съществена промяна с освобождаването на политически затворници и това не бива да се пренебрегва. от 2011. Многократно сме искали освобождаването им, затова мога да ви кажа, че за освободените лица това е огромна промяна за тях и за техните семейства и не бива да пренебрегваме този факт. Дали всичко това е резултат на пресметливост, може да се спори по въпроса, но ние трябва да отчитаме економическото положение, както и социалното положение в Беларус, когато говорим за отношенията ни с тази страна. Ние много внимателно ще проследим как ще се проведат президентските избори и дали се спазват гражданските и политически права. Ние ще следим всичко това преди да предприемем следващите стъпки. Благодаря господин Веган, благодаря на нашите гости. Продължаваме с следващата точка от дневния ред, а именно Шри-Ланка. Я также со своей стороны, да, хотел бы поблагодарить. Господин Стиванович, аз също искам да благодаря на всички ви, защото освобождаването на тези е, лица стана с ваша е, помощ също. Благодаря ви отново. Please silent. Моля за тишина. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Става дума за парламентарните избори. Много ви моля за тишина. Парламентарните избори, които се проведоха в Шри-Ланка на 17 август, имаше мисия за наблюдение на тези избори под ръководството на господин Кристиан Преда. Имаше 6 члена делегация. Игнасио Корао ръководеше тази делегация. Съгласно предварителната декларация се счита са добре проведени изборите, са даде възможност за свободен избор, с възможности за альтернативен избор, и това е, са едни от изборите, които са проведени по най-мирен начин, откакто се провеждат избори в страната. И сега давам думата на господин Преда. Благодаря ви много, господин председател. Както вече казахте, аз ръководих мисията за наблюдение на парламентарните избори на Европейския съюз за изборите, които бяха проведени на 17 август в Шри-Ланка. Експертният екип, който ръководих, включваше 85 души. Това бяха наблюдатели за кратък срок от време. Имаше делегация от 6 души от Европейския парламент. Господин Корао я ръководеше. Да, виждам го. Той е тук в залата. А останалите бяха експерти от всички държави на Европейския съюз, както от Норвегия и Швейцария. Тоест бяха представени всички държави от Европейския съюз. Изборите се проведоха във важен момент след случилото се през януари, когато президента Реджа Пакса беше победен на урните от един от неговите сътрудници Сирисена, който спечели най-високия пост в страната и формира правителство, временно правителство, като обеща да се организират в най-скоро време парламентарни избори. Разбира се, това не може да стане съвсем в кратки срокове, за това на 17 август бяха проведени парламентарните избори. Имаше конкуренция Имаше комисия за провеждане на изборите. Не можеше да се формира една цялостна комисия. Имаше комисар, който отговаряше по тези въпроси с нужния състав, който беше компетентен да организира изборите. Беше, бяха организирани изборите. и логистично бяха добре организирани изборите. По време на кампанията имаше някои инциденти с проява на насилие, за съжаление, но не широко разпространени. Те бяха изолирани случаи и което е още по-важно е, че в деня на изборите нямаше инциденти, нямаше съществени инциденти, съществуваше добра атмосфера, изборът на избораторите беше свободен. От тази гледна точка не можем да отправим укори, така както сме посочили в предварителната ни декларация. Тези избори доведоха до резултат, който може да се предвиди United National Party получи 46% от гласовете. United People's Freedom Alliance получи 42%, като се има предвид избирателната система на Шри-Ланка. Това е доста добра победа за UMP, която беше представена в правителството в лицето на министър-председателя Тоест, това беше потвърждение в известен смисъл на избора, направен на президентските избори след избирането на президента Сири Сена. Така че тази победа беше отново потвърдена на урните. От самото начало казах, че резултата е гаранция за стабилност в страната, като се има предвид специфичния контекст, в който се намира Шри-Ланка и някои регламенти, които може да изглеждат по-особени. Президента, например, е председател, президент, извинете, и на партията, която беше твърдото ядро на United People's Alliance, т.е. правителството се е ръководи от онази, който е лидер на партията UNP, United National Party. Т.е. двете основни партии в страната са представени от министър-председателя и от президента, което според мен създава гаранция за стабилност в държавата, която много години беше засегната от нестабилност, от гражданска война. Що се отнася до детайлите по организацията на изборите, Законодателството за провеждане на изборите съответства на международното законодателство. Кампанията не е регламентирана Понякога се изразходват огромни суми и можахме да наблюдаваме кандидати, които са изразходвали към 500 милиона за кампания. Имаше и кандидати, са изразходвали по 2 милиона евро на кандидат. Това е доста впечатляващо. Виждаме, че цената на една предизборна кампания може понякога да е прекомерна. Това, което е интересно, че имаше ограничения за рекламни материали на публични места. Много афиши бяха разлепени, но се а, проявяваше доста строгост. А, и в зависимост от средствата, с които разполагат а, а, кандидатите, можеше да има повече или по-малко представителство, така че имаше известна строгост в това отношение. По-изненадващо за наблюдателите се отнасяше до различните организации и че кандидатите не можеха да, веж... осъществяват кампания врата, директна кампания да ни общува директно с избирателите за някои държави членки, където е разрешено така да се ходи от врата на врата, за да се прави кампания от капитали, кандидатите. Това беше нещо странно, но все пак всяка държава си има свобода да избира каква процедура да следва. Аз говорих да се регламентира финансирането, защото иначе може да се стигне до прекалено високи разходи, което засяга конкуренцията. Нещо, което беше важно за нашата мисия, е, бе участието на жените. Това участие беше доста скромно. Имаше само 13 жени, които бяха избрани за парламент с членски състав от 225 души за една държава, която през 50-60-те години тази държава показва високо качество на ангажираност на жените. И затова считам, че Шри-Ланка през тези години беше модел това отношение, но сега е малко изненадващо да видим, че от 225 депутати само 13 са жени. Партиите са наясно с този факт. Ние сме разговаряли с тях по този въпрос. И това беше накратко. Изборите, както вече казах, бяха много добре организирани нямаше инциденти, което е странно, тъй като често, когато отидем някъде, имаме сериозни безпокойства относно логистиката и характера на дебата, докато в този случай нещата бяха много добре. Бяхме доста доволни, че бяхме поканени от Шри-Ланка. Преди това не беше възможно за президентските избори. Те бяха против идеята да има Европейска мисия за наблюдение на изборите, така че сега ние получихме сериозен политически сигнал чрез отправената ни покана. Изборите минаха много добри, това е нещо много положително, това е добра база за сътрудничество. Освен това трябва да подчертая, че през последните години имаше китайска офанзива, невероятна офанзива на Китай в Шри-Ланка, Затова трябва да имаме по-задълбочени отношения с Шри-Ланка. И това за мен е нещо положително. Аз приветствам властите в страната за свършената от тях работа е, и на 15 октомври ще посетя страната, за да представя окончателния доклад и да отправя поредица от препоръки, така каквато е практиката ни при подобни мисии. Да се срещнем също с НПО, с представители на пресата, но като цяло изводите ни са много положителни. Благодаря, благодаря господин Преда за информацията, за свършната работа. Давам думата на господин Игнасио Корал, който ръководеше 6 члена делегация на Европейския парламент. Имате думата. Само няколко думи към казаното от господин Преда. Много е добре, че главният наблюдател беше представител на Европейския парламент, с който имахме много добро сътрудничество. Моля ви да ползвате микрофона, каза председателя. Когато работим с ОССЕ, Никога не сме имали главен наблюдател от Европейския парламент. Господин Корала, вие имате думата, така че може да говорите. Да, искам да подчертая до отличното сътрудничество между дългосрочен и краткосрочен наблюдател. Имахме много добро съдействие от страна на посланника в Шри-Ланка. Изборите, както каза господин Преда, минаха много спокойно. и забелязахме, имаше една приятна атмосфера в деня на изборите. Забелязахме, че изборите бяха много добре организирани в съответствие с международните стандарти. Кристиан Преда вече каза, че бяха избрани твърде малко жени кандидати. Ние споменахме също този факт. Нещо друго, което забелязахме е, че беше дадена твърде много власт на изборната комисия. Това е нещо, което споменаваме в нашата декларация към новия избрания парламент да работят по нов избирателен закон, който да определи какви ще са точно правомощията на избирателната комисия. Иначе всичко беше много спокойно, впечатлението ни беше положително по време на краткосрочната ни наблюдателна мисия. Благодаря. Господин Вар Орден има думата. Благодаря, господин председател. Говоря като председател на приятели на Шри-Ланки в Европейския парламент – Наистина е удоволствие. За мен не съм изненадан относно доклада за добрите изборни резултати. Това подкрепя, подкрепя нашето знание, че в Шри-Ланка има наистина устойчива демокрация след годините на тероризъм. Вече виждам много сериозни стъпки при преодоляване на много а, положително преодоляване на пречките, за да се постигне статут на преференциална държава, що се отнася до GSP плюс системата. сега, що се отнася от мисията наблюдение? По отношение на отделните групи, чудя се как точно организирахте посещението. Една група отиде на север. Дали всички станаха свидетели на е, едни и същи развитие и опит, или пък нещо доминираше кампанията. Благодаря ви. Благодаря, господин Селет. Ja, ich kann auf die Frage teilweise Мога отчасти да отговоря на въпроса. Аз бях на север, в областта Джафна и островите там които области до 2012 година бяха под военна блокада и все още носят белесите от гражданската война. Две трети от сградния фонд е разрушен, инфраструктурата също е далеч под нивото на останалата част от страната, защото нас до самите избори на север те също протекоха мирно. Първоначално имаше притеснение, че може да има а, някакви изтъпления. Все пак трябва да се каже, че активността на избирателите беше малко по-слаба, отколкото по останалата част. Алиансът на тамилите спечели повечето от местата в парламента, защото просто това е района, в който живее тамилското малцинство. Тук може би трябва да се добави, че има доста тамили, които все още не са имали възможност да се върнат в страната си. Те нямаха възможност да гласуват. Имаха право да гласуват само нези, които се намират в момента на територията на Шри-Ланка. И ние написахме в своите препоръки, че националният процес на помирение между етническите групи трябва да бъде на приоритет на новото правителство и новия парламент. Благодаря, господин Преда има дума. Благодаря ви за тази реакция. Съвсем отговоря на господин Ван Орден. А, по, що се отнася до различията между дейно, дейностите на нашите групи, а, нямаше такива. Мисията ни покри изцяло територията. Наблюдателите бяха на място в продължение на седмици, имаха възможност свободно да се движат в избирателните райони, така че нямаше голяма разлика по отношение на същинската работа на наблюдатели. но мога да цитирам пример за деня на изборите. 97% от наблюдателите в избирателните, т.е. От, избор, от избирателните секции бяха одобрени от наблюдателите, което означава, че едва ли има някаква особена разлика между мисиите в различните части на страната, защото знаете, че в други страни е имало други проблеми. Имаше един малко по-сериозен инцидент по време на предизборната кампания. И то в един е, от регионите. Два-три дни преди самите избори. избирателната комисия прие решение според което дипломати да нямат достъп в избирателните секции. Но в крайна сметка постъпихме както за друг, както по време на други наблюдателски мисии. И така, беше обжалвано, в крайна сметка дипломатите получиха доста. Това беше най-големия проблем, с който сме се сблъсквали. Там малък инцидент, с който успяхме да се справи. Нямаше големи разлики в участието на Север. Всички знаеха, че имаше а, доминиращо положение ТНА. В началото на мисията ние бяхме неясно. Аз бях в северната част на Шри-Ланка веднага след като започна нашата мисия, за да кажа ясно, че проявяваме интерес към това как ще протечат изборите в северната част. Имаше доста медиен интерес, що се отнася до наблюдението в тази част на страна. Относно дебата, големия дебат беше дали има все още място да джапакса или не в политиката, тъй като голямата амбиция на бившия президент е да стане министър-председател. Отговорът беше ясен той е напълно изолиран. Президента Сирисена в момента има връх в партията. Има добро сътрудничество с министър-председателя. Както казах в началото, това създава един климат на стабилност в страната, което се очаква да продължи в бъдеще. И това са добри условия за сътрудничество на Европейския съюз с тази страна. Благодаря, господин Преда. Двама души поискаха още думата. По една минута, моля ви. Нека само да допълня. Избирателната система в Шри-Ланка е такава, че гласовете не се броят в самите секции, а на ниво окръг, т.е. от секциите се носят а, бюлетините на горното ниво и се броят там. И тук трябва да похвалим а, участващите в преброяването хора от Шириланка. Беше страшна жега, броиха гласове цяла нощ. Що, това, което ми направи впечатление в северната част, по време на целите избори имаше много сили за сигурност, но на север бяха мобилизирани само полицаи, които не знаеха тамилски. Uh, Съвсем накратко, господин председателю. Докато в северата мил преобладават не така стоят не, нещата в останалата част на Шри-Ланка, така че се чудя, няма никаква причина защо а, а, представителите на тамилската общност, които живеят извън страната, да не могат да се върнат в страната, ако желаят. Това разбира се, ако не се занимават с терористична дейност. Това е една държава, която е свободна. Не виждам защо това не е да е възможно. Защо да търсят друга? другаде? Благодаря. Председателя. Разбирам. Благодаря за вашите кратки изказвания. Приключваме с тази точка. Продължаваме следващата, която е положението в Средиземноморието и необходимостта от всеобхватен подход на Европейския съюз към миграцията. Ще следва обмян на мнение с е, комисията относно стратегическия доклад е, на комисията Либе гражданство авторските права. 116 са предложенията за изменения към доклада на господин Пападакис. Има предложение да се отложи приемането му до към февруари така че разполагаме с достатъчно време да подготвим компромисните изменения. Миналия вторник проведохме съвместно заседание с е, е, комисията Либе и имахме и също така представители от Йордания, Либия, Марокко, Тунис и други държави, техните парламенти от Средиземноморието е, заместник-председател Могарини също присъстваше на срещата. Държавите членки бяха помолени да изкажат своята подкрепа. Също така бе отправен опал и към Европейската комисия, която да помогне процесите в средоземномерието следва да се разгледа въпроса за 120 хиляди мигранти за разпределяне на мигрантите. Европейският съюз подкрепи квотовия принцип за разпределението. Утре очакваме провеждането на срещата на върха, свикана от господин Туск по въпроса. Господин Пападакис, имате думата. Благодаря, уважаеми колеги. Проблема свързан с е, миграцията е изключително важен. Това се превърна в е, приоритет за Европейския съюз. Това е въпрос на историческа отговорност, както каза и председателя Юнкер в Страсбург. обстановката по времето, когато се подготви становището, е, отговаря на случилото се през юли, а сега вече нещата се промениха изключително много. Е, има и много жертви в този процес при преминаване на Средиземно море. Знаем, че много деца също са загубили живота си в това опасно преминаване. През септември проведохме заседание на министрите е, по е, вътрешни работи, правосъдие. Бяха взети и решения е, що се отнася и до унгарското правителство, което, раз, е, е, което изпрати и войници на, гра, на границите и позволи използването на небойни патрони на сълзотворен газ а, при сблъсъците. На практика конвенцията от Дъблин е спряна и не се превежда в изпълнение от редица държави. Ставаме свидетели на случилото се на австрийска граница във връзка и с Шенгенската зона. 120 хиляди трябва да са преразпределени от е, понастоящем намиращите се мигранти в Италия и е, Гърция. Предстои срещата на е, държавните и правителствени ръководители, свикана от господин Хуск, за да се стигне до Туск, прощавайте, за да се стигне до решаване на този изключително важен въпрос. Необходимо е да се изгради ясна политика на Европейския съюз и това е едно от основанията, по което наистина и Комисията по граждански е, свободи изчаква до известна степен своята позиция, да се види каква ще бъде позицията на срещата на е, върха. Подготвя се също така и среща на върха през месец ноември. Документът е крак, по кратък, както виждате. Аз се опитах да насоча вниманието към външното измерение на проблема, свързан с мигранти и беженци. Има две основни аспекти на този въпрос – на първо място, отклик на кризата с мигрантите в Средиземноморието означава, че трябва да се засегнат основните проблеми – бездността, липсата на стабилност, войни, тероризъм, преследвания, накърняване на човешките права и природните бедствия. По-нататък, Необходимо е да се разработи помощ, която да бъде насочена именно към страните по происход – да участва Европейския съюз, както и международното обществено в, в този процес, за да стигне до стабилност и просперитет за всички народи в е, региона. От изключително голямо значение е регионалния стабилитет, който трябва да се постигне. По този начин наистина ще се разрешат основните причини за кризата и е, необходимо е Европейския съюз да даде своя примес принос за разрешаване на този сериозен проблем. Бих желал да благодаря на колегите, които предложиха тези 169 предложения за изменения и началното внимателно четене на тези изменения мога да кажа, че има десетки които са съответстващи на съдържанието и голяма част са насочени към подобряване на положението. Например, що се отнася до военната операция на Европейския съюз в южната част на Централното Средиземноморие, някои колеги се противопоставят на това предложение но е необходимо наистина да има съвместни усилия срещу тези, които участват контрабандата и каналджийството на хора. Сега ЮНЕФОР навлиза на втория етап от своята работа – това, разбира се, стъпва на постигнатото от Маре Ностръм и други съвместни действия, така че съвместно ние предлагаме измененията си и а в анализа си ще може би ще можем да подготвим и компромиса. Благодаря. Следващия от оратор господин Пленкович. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, uh, Благодаря, господин председател. От името на докладчика в Сянка, господин Кефа Оядис, който не можеше днес да участва в заседанието, искам да кажа няколко думи относно неговата позиция като докладчик в Сянка, също и от своя име искам да изкажа някои е, мисли относно разрастването на тази мигрантска криза в Европа. Благодаря на господин Пападакис на първо място за това, че е подготвил изключително всеобхватен цялостен доклад относно проблема и очертава значимостта на общ подход към миграцията в Комисията по граждански въпроси също разглеждат в своето становище този проблем. Наистина невиждан е размера на проблема, който ежедневно оказва натиск на първо място върху средиземноморските държави, но също така и върху тези, които са в Централна и Източна Европа. За разрешаването на кризата трябва да има изграден европейски подход въз основа на нашата солидарност и отговорност. И от гледна точка на нашата комисия по външни работи, мисля, че ние трябва да имаме последователно, що се отнася до външните граници и вътрешната сигурност. Това е от изключително голямо значение, защото в проекта установището и на комисията по бюджет също а, виждаме а, из, а, изразената връзка между всички компоненти на политиката с мигрантската криза. Освен това, ясно трябва да отграничим онези, които са законни търсещи убежище лица и онези, които са незаконни мигранти. Защото тук става въпрос за безопасни или опасни трети страни. Най-важното обаче е да се насочи вниманието към основната причина на миграцията и тук вече е ролята на външната политика, държавите, които не се справят, конфликтите в Сирия, например и а, преработването на нашата политика за нашите държави съседки е от изключително важен аспект от а, нашите бъдещи политики и стратегии в областта на външната дейност. Ние трябва да започнем да работим по всички тези въпроси от сега до следващите 12 месеца. Що се отнася до споразуменията с трети страни, там трябва да се постави акцента върху контрола и на миграционните потоци. Това е изключително важно за нашата цялостна интегрална политика, особено към онези държави, откъдето идват повечето беженци и мигранти. Освен това, по-нужно е по-целенасочена хуманитарна помощ да бъде насочена, да се облегчат проблемите край границите, да има програми за подкрепа, за финансиране. Освен това, важен елемент е и това как да се обърне внимание на въздействието на ислямска държава в Ирак и Сирия, която всъщност е първопричина за потока беженчи. И ако управлението по отношение на получаващата страна, Европейския съюз, не се извърши удачно, вероятно може да се насочи срещу целите и вярванията им. Така че в крайна сметка изключително важно е а, е, а, е, военната а, е, операция срещу трафикантите в Средиземноморието да получи нужното внимание, защото е, те засилват тази човешка трагедия, на която ставаме свидетели. По-настоящем знаем какви операции се провеждат в Средиземноморието. Необходимо е да се обръща внимание на тях и в бъдеще. И е, в личен план, от една страна, която през последните 6 страни е, получи над 20, 35 хиляди беженци, когато границата между Сърбия, Унгария на практика е затворена, към нас е, потока се увеличи и държавата ни взе решение да предостави хуманитарна помощ, за да може да помогнем на е, беженците да продължат своя път към Европа. Е, повече от 30 000 души е, само едно лице поиска убежище в Харватия. Това може би ще ви се стори любопитно, но това е факт и може би следва да се има предвид и да се разисква е, както днес на министерското заседание, така и утре на срещата на върха. Как да можем съвместно да откликнем на този проблем? Това е изключително важно. Трябва да имаме ясни оперативни е, системи, правни системи, които да бъдат единни данни в Европа. Това е изключително важно. По-нататък комуникациите, медиите, това е друг важен аспект, на който трябва да се обърне внимание. За съжаление, като че ли не отговаря на очакванията ни и изискванията ни тази дейност. И е, е, колегата каза на заседанието онзи ден, че е, беженците са изключително добре свързани помежду си, много добре знаят на къде да тръгнат е, и къде е, не бива да вървят и предупреждава тези след е, тях на къде да вървят. Това е поток човешка река със своя динамика и ясна посока. Благодаря, господин Танок. Благодаря, господин председател. Моята страна съвсем разумно никога не се е присъединявала към общата система на обежища, тъй като сега вече наблюдаваме политическа, освен реалната криза, в целия европейски проект. Дейвид Камера каза, че ние ще приемем само ограничен брой страни, след като бъде направена надлежна проверка още от лагерите за беженци, в които се намират, за да се види дали имат право на статут на беженец. В параграф 4 се казва нещо, което е цяло неприемливо. Там се казва, че Европейския съюз трябва да въведе задължителна програма и система за преместване, засягаща цели Европейския съюз. Много от е, делегациите, най-вече от е, Централна и Източна Европа, намират, че това нарушава националния суверенитет е, да се задължават да приемат голям брой граждани, които не са от Европейския съюз. След 4 години на гражданска война в Сирия, интересното е, че сега наблюдаваме такъв наплев. Повечето от тези хора идват от лагери в Ливан, Йордания и Турция в, от безопасни беженски лагери. Трябва да се зададе въпроса защо през летните месеци се оказва, че програмите, продоволствената програма на ООН, както и други е, програми, се изчерпват е, и не могат да осигурят нужните продоволствия. Така че има сериозни въпроси, които трябва да бъдат зададени. Може да се зададе въпроса, защо в моята страна все още има търсещи обежащи, които идват е, от Албания, държава, която кандидатства за членство в Европейския съюз. Това е абсурдно. Има страни, които трябва да се определят за сигурни и не трябва да се дава обежаще на граждани тези страни. Приоритет сега трябва да се намери мирно решение в Сирия, да се победи а, ИДИЛ, а, да се разговаря с иранците, с руснаците, да координираме усилията си, що се отнася до позицията ни спрямо с Асад на този етап, въпреки че не искаме да има безнаказаност за Асада, Асад нямаме много избор. Трябва да се запитаме защо Саудитска Аравия, както и други държави от региона, които са изключително богати, не приемат бежанци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 благодаря на докладчика по становище господин Пападакис, с който имахме отлично сътрудничество. Аз съм докладчик в Сянка за Обединената левица. Ние се опитахме да подобрим текста. Това, което казваме, че подходът, който е възприят от Европейския съюз, е погрешен и поне в момента се осъзнава и се признава пълния провал но всичко това беше а, доведе до а, сериозни последици. Виждаме какви са резултатите в момента. Европа а, се стреми към а, превръщането на континента в а, крепост. Очевидно има потребност да се намери практически отговор на хуманитарната катастрофа, на която сме свидетели. Но сега забелязваме втвърдяване на позициите на много от държавите членки, което е видно от известно време на сам. Необходимостта от цялостен подход към миграцията трябва да съответства на принципите на международното право и на правилата, които се отнасят за обежището, както и в, да са в съответствие с основните ценности. Ние трябва да поемем историческата ни отговорност, която кара хората да бягат от бедност, войни, нестабилност, нарушаване на човешките им права. Европейския съюз изигра своята роля в дестабилизацията на региона. Сега ни е необходим цялостен подход и се надявам, че трябва, ще бъдат намерени законни пътища за мигранти и беженци. Освен това, операциите по издирване и спасяване трябва да се осъществяват, за да не се допусне удавяне на повече беженци в опит да пресекат Средиземно море. Държавите членки на Европейския съюз трябва да се споделят тежестта. Ние трябва също да осъзнаем какви са първопричините довели до кризата. а Това са нестабилност, войни, преследване, системно нарушение на правата на човека. Благодаря. Uh, thank you. I, I will be brief. Следващия оратор, господин Смета. Аз също поздравявам господин Пападакия за доклада му. Едва ли някой твърди, че има отговор на проблема, но трябва да имаме някакъв общ подход от страна на парламента. Относно казаното господин Плекович, аз съм съгласен, че трябва да има по-добра координация в външната дейност на комисията, тъй като всичко това допринася за намирането на по-разумни решения. Но трябва да се ускори работата. Трябва да видим защо толкова много хора бягат от война и това изисква да се потърси удачно решение в Сирия, да се намери мирно решение на ситуацията там. Трябва да правим разграничение между беженци и мигранти, тъй като те са различни. Беженците бягат от места, които не са сигурни, докато същото не въжи за мигрантите. Ние сме за намирането на решения на ниво Европейския съюз, защото колективният подход според нас е много по-добър, отколкото индивидуалистичният егоистичен подход, възприят от някои държави членки. Аз съм от Шотландия. Шотландското правителство е за европейска стратегия, за европейски квоти. Считаме, че индивидуалните държави членки не могат да намерят индивидуално решение. Това е общо предизвикателство на Европейския съюз и ни е нужна солидарност. Съгласен съм с господин Танък, че формулировката на четвърти параграф е доста силна, защото в момента няма договорка между държавите членки по квотите. Веднъж след като бъдат договорени, те трябва да станат задължителни. Всяка държава членка не може да бъде оставена да се справя сама, трябва да се прояви солидарност. Нашите предложения за изменения целият подобряване на доклада и очакваме да продължим да работим по този неотложен въпрос, който ще бъде определящ за целия ни мандат. Това е въпрос, който няма да се разреши през едните пет години и Европейския съюз е изправен пред доста предизвикателства, които не са свързани само с беженците и миграцията. Целият европейски проект е под въпрос. Следващият оратор е господин Петеля. Благодаря. Благодаря за отличната работа на господин Пападакис по този доклад. Ситуацията с беженците се развива много по-бързо, отколкото от намирането на решение. Събитията изискват да изменим резолюцията, която сме приели и това да става ежедневно. Сега знаем повече за мигрантите, за това как реагираме. Ясно виждаме че не става дума за хомогенна група, не става дума само за сирийски граждани и че това не са само а, бедни хора. В Словения виждаме, че само една трета а, от а, приеждащите прииждащите са сирийци. Ние също не действаме по еднакъв начин. Вместо да възприемем цялостен подход, по-добре би било да действаме заедно единни да бъдем, иначе този приток на беженци ще продължи и те ще бъдат прехвърлени от една граница на друга, на някои места ще бъдат регистрирани, на други не. Затова ключът е да се действа заедно, да имаме критерии, принципи, които ясно да са разписани, а не да обмисляме нови мерки и критерии за всеки отделен случай асиметричното поведение, по мое мнение, е изключително вредно и не допринася за добрата ни репутация. Аз се запознах с всички изменения и интересното е, че ние не насочваме вниманието си върху въпросите на сигурността. Има само две изменения, които визират този проблем. Благодаря. Dziękuję bardzo. Tak się składa, że dzisiaj mieliśmy bardzo ważne i przygotowujące w gruncie. Благодаря Днес имахме среща в комисията СЕДЕ, която беше нещо като подготвителен разговор – присъстваше генерал, който ни информира за различните мисии на Европейския съюз Господин Поповски от съвета също присъства, така че получихме доста богата информация за операцията Ойна Формет. Мисля, че това трябва да залегне в центъра на нашата резолюция, защото мисиите до момента изобщо не показват, че целта е да се постигне реше... това, което беше решено на конференцията на министрите през април. Имаме предложения за изменение на резолюцията, резолюцията и смятам, че ако наистина искаме да повлияем върху политиката в държавите, от които идваме, е е, трябва да направим така, че решението от април тази година да се осъществи, т.е. третата фаза на Ойна Формет да започне. Така каза съветът през е, е, април. Става въпрос за борба с инфраструктурите на трафикантите и каналджиите. Само такава акция може да накара тези хора да престанат в момента ни се предлага уникален шанс, а именно нашата резолюция да окаже реално влияние. Нека поработим за това. Благодаря, господин Галер. Благодаря много. Има мнозинство в а, нашата комисия и в парламента, които съзират необходимостта от общ подход, а, общностен подход. А, има и други, които не са съгласни с това. На тях бих казала. Всъщност, а, може би тези, които искат да отидат в Великобритания, не знаят, че страната е или не е в Шенген и искат да отидат там или не искат да оттам. Бих искал да подчертая, че всички държави членки в Европейски съюз, не само в шенгенското пространство, следва да заемат общ подход – освен това, следва да отстояваме съществуващите споразумения с е, другите държави да бъдат изпълнявани. Особено имам предвид е, споразуменията за реадмисия с Турция които задължават тази страна да си е, приемат е, гражданите или граждани на трета страни, които е, са излезли от тяхната страна. И е необходимо да се дискутира този въпрос, дали всъщност е в сила или не споразумението. Важно е, че е необходимо именно този спогодба да бъде приведена в изпълнение духа и буквата на договора защото беженците са в безопасност в Турция. Не е нужно те да напускат Турция за целите на сигурността си. И за това мисля, че много категорично и явно трябва да направим препращане именно към тази държава и нейните задължения. Също така е и желанието ни да сътрудничим с финансова подкрепа, за да останат беженците там. Благодаря ви. Бог работа. ще да биде. Докладчикът има думата. Έχω ακούσει με προσοχή που έχουν... Много благодаря, господин председател. Много внимателно е, изслушах е, изказалите се колеги. И следващия път е, когато провеждам заседание с докладчиците в сянка, ще обсъдим всичко чудо тук. Äh, Благодаря. Следващия път на заседанието на докладчиците в Сянка, може би трябва да помислим дали да не трябва да направим нещо по пътя на компромисните предложения, особено след като видим какво ще стане тази седмица на съвета. Може би трябва да привлечем и съвета към съдействие. Не знаем какво ще стане, как ще се развият нещата. Може да се окаже, че се налага промяна на доклада в крачката, тъй като събитията се надпреварват. Благодаря ви. Обръщам ви внимание още веднъж и това е а, личното ми мнение, че това е въпрос, а, за който носи отговорност целият Европейски съюз, като започнем от третирането на онези, които молят за обежище, до предотвратяването на нуждата от търсене на обежище. Не можем да кажем тази и тази част е най-важна и с нея ще се занимаваме. Става дума за целия спектър. Днес получих числата за това, доколко, какви са били приносите на държавите членки в световната програма за изхранване. По-специално за а, лагерите европейски, страните от Европейския съюз са намалили вноските си с 50%. Моята страна ги е намалила с 75%. Тоест няма нито една страна, която да се е държала прилично, така да се каже. И като имаме предвид, че огромната вълна от беженци започна преди 2-3 месеца, може да има две причини. Първо, информацията, че храната не достига в лагерите и на второ място след изборите турското правителство реши да отвори границите, за да дразни европейците. Нещата станаха горе-долу паралелно. Така че е, не е проблем на страните, в които искат да отидат бежанците, а е проблем на всички държави членки да работят по решаването на въпроса да се погрижат, например, снабдяването с храна на, а, и а, жизненно необходими продукти на бежанците в лагерите в страните, от които бягат да е, добра, да е добро. Освен това, искам да повторя, нещата въжат както за Германия, така и за Полша, Яцек. Нашето поведение и нашето мнение, че всичко това, което е свързано с спазването на Дъблин е работа на гърците, както виждате, не може да работи, не функционира. Така че трябва и ние да се погрижим регистрацията да става и то по надлежен начин на външните граници на Европейския съюз и то с лични документи. Това не мога, че да направи една единствена засегната страна, не може да направи една единствена Унгария. Трябва да помагаме всички. Както, например, в Сърбия. Да, разбира се, ще струва много пари и всички ние трябва да ги платим. И след като хората бъдат регистрирани, които след това по Женевската конвенция имат право да поискат обежище като бежанци. Обаче те, бежанец е статут по Женевската конвенция. Тогава вече те могат да не искат обежище, а да се върнат в страната. Така че трябва да разпределим товара – и то заедно. Говоря и за Великобритания, която няма нищо общо с Шенген. И все пак носи част от общото ни, трябва да понесе част от общото ни натоварване и общата ни отговорност. Сега е момента да решим дали ще се а, върнем в историята отново или ще признаем провала си ние като държави членки на Европейския съюз. Смятам, че това е начина по който трябва да подхождаме, така че мога само да окоръжа нашия докладчик да не изпуска от внимание цялата тази концепция, цялата нейна комплексност, като разбира се е, не изпускаме нито една подробност, включително и борбата с е, трафикантите. Това е по-важно. Наша работа не е да се месим в подробностите за квотното разпределение. Просто не бива да, разъб... Е, да, да забравяме, че става дума за една цялост от мерки. Не можем да изберем тази или унази и да се занимаваме само с нея. Нещата си имат много-много далечни причини. Например, провала във войната в Ирак – война, в която моята а, страна не участва. След това провалената мисия в Либия. След това а, изкуственото разпределение на границите след деколонизация, а, когато цели народи не можаха да станат държави, като кюрдите, с всички последствия от това потиснати малцинства или малцинства потискащи мнозинства, както беше в Ирак, с всички последствия, които можем да си представим. Така че Европа носи отговорност за цялата тази верига от събития. И не може една страна да каже друг да понесе отговорността. Или вървим по пътя заедно, или ще ни е много трудно, меко казано. Благодаря ви. Желая ви успех, но колегата Сариош Волски поиска думата. Мистер Сариош Волски. Поиска Поискали сте думата, господин Сариош Волски? <clears throat> Ама doch nicht, wenn Sie um das Wort fragen. Никога не приключвам въпроса, когато вие искате думата. вие сте много любезен, Едмар. Когато влязах в залата, ако не познавах председателя и хората в залата, щях да си помисля, че съм на заседание на Комисията по граждански свободи, а не на външни работи. Нека да си представим, че вече сме разпределили тези 1200 120 е, хиляди бъженци, всичко е наред. Решихме ли проблема с това? Не. Така че, когато се запознах с самото заглавие на становището всеобхватен подход означава както външен, така и вътрешен всеобхватен подход. Е, становището по, на практика повтаря становището на Либе споменава бедност, нестабилност, преследване и прочее. Това са 59 милиона беженци, които отговарят на всички тези е, проблеми, а не само потока от Сирия. И тъй като съществуват 4 милиона в лагери вече, Европа почти нищо не направи по този въпрос ако беше помогнал толкова колкото на Украина, например, имайки предвид целите на Европейския съюз, сега не мога да цитирам точните данни, една, една трета май. А, ми сега вече се събудихме. Ужасяващи са условията в Йордания, в Турция, в Ливан. А сега ние колективно а, говорим за 4 милиарда, както каза Стедянинес. Но, както и да е, вече млякото го разляхме, късно е. И а, от самото начало, гледна точка на външни работи, становището е непълно, не прави ясна диагностика на случилото се. Основната причина за проблема е войната. И по-нататък Липсата на действие от страна на Европейския съюз от 4 години, колебанието на Обама и този вакуум, който бе създаден, сега доведе до това, че Сирия става протекторат на Русия с Асад, про Рос Сирия, някои нарича тази страна и така се спира всяка една възможност за политически решения, които да се основават на сигурността, дали те са европейски, дали съвместно с Америка, дали по-отделно. Просто няма успех. Не е случайно, че се използва действително подобна терминология. Подозренията, че Русия изгражда военна преграда, за да защити Саад. Каква е причината да го защитава? или да използват неговото присъствие там, за да могат да заложат на това като кос при следващите преговори, например за действие или бездействие по отношение на Украина. Това е елемент от дестабилизация в геостратегически план. Противен случай няма перспектива. Именно подобна перспектива очаквам аз от становище на Комисията по външни работи, а не преповтаряне на въпроси, които да така или иначе вече са отразявани многократно в становищата, включително и на Либе. Нестабилността в този огнен пръстен изграден на изток и на юг от Европейския съюз. Не е използван този въпрос достатъчно, не сме искали и може би не сме пожелали да използваме общите инструменти за сигурност. Не сме ги използвали добре, ма не сме го и казали. Така че, нека да направим така, че становището да е на Комисията по външни работи, а не на Комисията по граждански свободи. Благодаря. Докладчикът сигурно ви е изслушал, но аз продължавам да твърдя, че става дума за комплексен въпрос. Така че бремето трябва да се разпредели между всички държави. А ако отделни страни понесат целите, целият товар от интеграцията и бежанците, ще бъдат принудени да пестят по други линии. Все пак солидарността е двупосочен процес. Всички ние трябва да проведем този дебат от дома си. Той е, не е популярен, той няма да е приятен в нито една от страните, така че това е тежест, която трябва да понесем всички заедно. Затова много ви благодаря за това, че ще потърсим общ подход, за да допринесем за борбата с причините за това явление. И все пак смятам, че а, а, корените се, са не само в а, Ирак и Сирия. Там има регионални лидери, които използват религията. Те трябва да бъдат овладяни. Техеран, Риад също са, трябва да играят роля, а и ролята на Турция за мен не е особено понятна. Всичко това трябва да се овладее, като в региона трябва да има и сътрудничество между Европа, САЩ и, и, и Русия. Надявам се, че Европейският съюз ще участва. Вече има разговори с САЩ. А, сега дали ни харесва или не, както по въпроса с Иран, няма да можем да действаме само с Русия. Трябва да се научим в отношенията си с а, световните сили и постоянните членове на съвета за сигурност на ООН да диференцираме темите. Миналата седмица имах дискусия в Берлин с един американец, една французойка и един руснак. За нас беше ясно, че по отношение на Украина, отношението към Русия е прекале, трябва да бъде твърдо, но за останалите региони трябва да има сътрудничество с Русия. Иначе няма да можем да постигнем мир в региона. Не успяхме и в Иран. И имам впечатлението, че руснаците разбират това, защото всички имаме интереси. Руснаците са много загрижени, например, за дейността на ИЗИС в Кавказ и Кавказските републики. Тях ги е страх от ИЗИС, то, поне толкова, колкото и нас ни е страх. Така че трябва да видим дали това не може да ни сближи, не за да се размекнем в поведението си по въпроса за Украина и нарушенията на човешките права там, но има въпроси другаде в света, които могат да се решат. И ако ние като външни политици не успеем да направим това, ще имаме голям проблем. Мисля, че трябва да го осъзнаем Надявам се, че ще се промени и поведението на Русия в Сирия, но все пак е съвсем сигурно, че руснаците попречиха на това Асад да бъде отстранен с, така да се каже, разумните, със съдействието на разумните сили преди идването на ИЗИС. Но това, това беше грешка, но така или иначе се е случила. Нямаме никаква полза от това да търсим кой за какво и кога е бил виновен. Това вече е минало и няма да ни помогне да намерим решението, което е важно днес. Уроци по история можем да си преподаваме по-късно. В момента задачата ни е да сложим край на една война, която унищожава хора и която ни сблъсква с бежанската вълна. Благодаря. Петър успех на заседанието с, за докладчиците в Сянка. Надявам се, че ще а, имаш успех. Трябва да решим кога да гласуваме. Във всички случаи преди 15 октомври трябва да бъде гласуването, защото на 15 октомври е крайния срок за внасяне на изменения в Либе, така че ние преди това трябва да приключим гласуването по становището. Нямаме чак толкова време. Трябва да помислим дали в Страсбург да не направим това гласуване или да потърсим друго решение. Аз така мисля. No, we have the timing. We have to see when we have a voting in this committee. Трябва да видим как и кога ще гласуваме в комисията. Да. 30 октомври. 13 октомври. В такъв случай ще гласуваме на 13 октомври. So, Mr. Berger is not here. Е, е Господин Бергер все още не е тук. Очевидно не е приключил по Палестина. Е, е е Може ли да предположим кога ще дойде? Бихте ли ми казали кога ще дойде? Къде е той? А, кога трябва да дойде? А, разбирам. Значи малко сме поизбързали с графика. Той няма как да го обвиняваме за това. Uh, Нека малко да почакаме. Предполагам, че той ще дойде всеки момент и ще можем да продължим работа. Може би това е решение, което можем да се обединим. Освен това искам да ви кажа, че в дебата по бюджета, господин Дебре не е готов отново да предложи всички редове бюджетни и мисля, че трябва да насърчим нашия докладчик Преда. Моля, говорете с вашите колеги, които се занимават с бюджета по този въпрос – мисля, че при последния доклад, през последните две години има спад на средствата, намаление на средствата за външните е, отношения. Сега положението наистина е много специално. Аз чух, че той е против финансиране на делегацията в Иран, по-конкретно. Докладчикът Депре в Комисията по бюджета е на наше мнение. Може би вие може да говорите с вашите колеги, зелените, социал-демократите, е, за да можем да подкрепим делегацията. Необходимо да окажем известен натиск в този смисъл. И чух е, разискванията по отношение на господин Стивенсън. Разбира не мога да промея защо е против такава делегация. И не, не може в крайна сметка да е против отварянето на своя служба Европейския съюз в Техеран в крайна сметка. Може би трябва да проявите още по-голяма активност във вашите политически групи по този въпрос, защото гласуването в комисията по бюджета на 28 до 30, т.е. между 28 и 30 септември вероятно ще протече. И в хода на тази седмица трябва да направим това, което ние по силите. It was in the past member of the EPP group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 Може би и вие бихте могли да говорите с вашите колеги по този въпрос, политическата група. Така че в крайна сметка да не си създадем проблем. That? That... Има ли въпроси по въпро... тази тема? Не. Може би можем в протокола да запишем това предложение като обща позиция на всички.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 Подновявам заседанието. Господин Бергер, директор за МЕНА, Арабския полуостров, Иран, Ирак е сред нас днес. Благодаря му, че е готов да ни информира за обстановката в Либия. Благодаря му, че ще чуем и за преговорите, а, които с нощи са довели до определен резултат, а, обаче трябва одобрението на Камерата на представителите. Може би ще ни разкажете как ще се постигне прилагането на, този, на това споразумение, защото формалната страна е една. Решаващ е въпроса, например, Ойна Фор Мед да могат да работят там, включително и да могат да предприемат действия против трафикантите на хора в региона. Това е важен въпрос на фона на огромната вълна от бежанци. Ще повторя каквото казах преди малко. Правилно беше да се предприем действия срещу Кадафи, но след това не трябваше да изоставяме Либия. Мисля, че това е една от причините да изпаднем в това положение. Надявам се, че сега Нашите представители са постигнали резултат на базата, на който ще може да се работи по-добре. Имате думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че казахте нещата ясно. Доста работа беше свършена през последните 12 дни. Бих искала да ви донеса по-добри новини, че това е споразумение, което е приемливо за всички страни но а, миналата нощ имаше изявление, че не е преключено а, работата по споразумението, тъй като става да се договори един анекса. Все още няма съгласие на двете страни. Бенадино приключи преговорите, заяви, че до тук може да стигне ОНЕ. Това са компромисните позиции и предложения от различните страни, които са приемли за тях, но трябва да тегли чертата. Той каза също, че преговорите продължиха много по-дълго, отколкото бяха запланувани. Но прояви оптимизъм, че преговарящите страни ще се върнат след като се консултират с предложения и да приемат без допълнителни промени и искания за такива промени, да приемат документа така, както беше представено от Бенадино миналата нощ. Едно от подозренията е, че двете страни, особено една от тях, иска да се продължат нещата до 20 октомври, когато приключва мандата на Камерата на представителите относно законността, легитимността. От друга страна, има безпокойство от страна на GNC и може би ще бъдат направени допълнителни предложения, въпреки че Бенадино иска да приеме такива. Сроковете да се получат отговори скоро време от страните в рамките на Общо събрание в ООН може би се забравя, че предстоят ислямски празници и да се приключи работата. Това е оптимистичният сценарий. Това бих могъл да кажа за споразумението и различните анекси. Относно ситуацията на място, има влушаване на сигурността, имаше нападение срещу Бенгази миналата седмица, което предизвика силна реакция в Триполи, както и силно заклемяване в ООН. Освен това, ако не бъде постигнато споразумение, има риск да ескалира напрежението допълнително и твърдолинейните сили да отстранят политици. Има също опасение, че страната може да се раздели присъствието на Даеш или ИДИЛ нараства и това разделя страната на две части. Ако има споразумение, вие запитахте как може да се приложи то, какво може да направи Европейския съюз, за да го подкрепи. Предвид на операцията, която споменахте, Юна Формет, и операциите, свързани с беженците, които вървят в Средиземно море. Ще е необходим силен мандат за UNMIL, за да може да се приложи мандата. От гледна точка на Европейския съюз ние сме готови с пакет около 100 милиона евро, които могат да бъдат приведени в кратки срокове и ще се отразят на място незабавно, но това зависи на два, от две неща. Първо, дали имаме нужните събеседници, с които можем да работим и каква ще бъде ситуацията със сигурността в страната. Имаме звено за планиране, което започва да работи в Тунис. Намира се в нашата делегация. Беше преместено от Либия в Тунис. Имаме служители, от различни държави на Европейския съюз, които работят в това звено и те участват в изготвянето на изваредни планове, за да може да се осъществи по-голяма подкрепа на операцията на ООН. ООН ръководи международните усилия, координира помощта за новото правителство, Европейския съюз ще играе важна роля във всички работни групи, които се създават за координация с събеседниците ни в Ливия, за да може да осигурим нужната подкрепа и сигурност там, където е необходимо. Относно ситуацията със сигурността, като оставим на страна нападението в Бенгази, има подобряване на ситуацията на Запад, там има, има прекратяване на огъня, които продължават да се спазват на местно ниво, но имаме безпокойство относно центъра на страната и особено град Сирт, където е родното място на Кадафи, както знаете и дали плановете на различните исламистски групи и Даеш ще бъдат отеглени. Ако това стане, ще бъде все по-трудно да се запази целостта на Либия. Източната и западната страна на страната са свързани само с, чрез няколко асфалтирани пътища, които лесно могат да бъдат прекъснати от исламистските бойци. Това е за сигурността. За економическото състояние на Либия ще кажа няколко думи също. Тази ситуация също е обезпекоителна. Либия в момента харчи много повече за субсидии, за заплати, изразходва своите парични ресурси много бързо. Има сериозна криза в банковия сектор. Също има девалвация на местната валута. В момента Либия държи една от най-високите цени 184 долара на ВАРЕЛ, Ако не се намери политическо решение, ако продължи боевете, ще има превара, кой да заграби приходите от петрол и авуарите в чужбина, което ще подкопаем положението на Националната банка и Националната пертолна компания. Това мога да ви кажа като актуална информация за състоянието на място и за хода на преговорите. Трябва да изчакаме около седмица, както казах, да приключат ислямските празници, двете страни да се съберат отново, да се постигне съгласие или не съгласие по проекта, който беше представен миналата вечер. Също толкова важно е да се постигне съгласие по списъка на членовете на съвета. Благодаря ви за вниманието. Grazie, Presidente. Ma io penso che... Благодаря, господин. Господин Панцери. Мисля, че сме в много сложна фаза, а именно фазата на поемане на отговорност от страна на всички засегнати. Отговорност и то на базата на едно проекто споразумение, представено от Бернардино Леон. Мисля, че не само а, състава на съвета е важен, а и тълкуването от страна на засегнатите страни. Така че смятам, че в момента непременно трябва да направим така, че да се приключи една тъжна глава от историята на Либия. Ще си позволя да кажа, че според мен би било много добре, ако имахме възможност да не ограничаваме ролята си само до това да предадем резултатите от споразумението на засегнатите страни. Ако Бернардино Леон наистина е постигнал това, което смята за оптимално постижимо, би трябвало да ОНЕ да се произнесе и да призове засегнатите страни не само да подпишат споразумението. Трябва да стане ясно, че за ООН това споразумение е единствена основа за по-нататъчни решения. Защото ако това не стане, има, е, ако не, не, не окажем натиск нещата да се подредят така, има риск, която и да е от засегнатите страни да подкопае и да подкопае всичко постигнало. Така че на този фон трябва да се попитаме какво бихме могли ние като парламент да постигнем в дипломатическата област. Бернардино Леон неколкократно каза, че е необходима намеса дипломатическа на Европейския парламент. Мисля, че това е нужно, за да се насърчи диалога. И независимо от всички проблеми, трябва да намерим средства и пътища за комуникация между двата парламента. Мисля, че това е задължително, защото ако няма споразумение, гражданският конфликт в Сирия ще продължи да се изостря, което пък ще означава, че тероризмът ще се разраства, оттам ще нарастват бежанските вълни. Затова в наш интерес е да се погрижим за решението на проблем. Bien, quería poner o exponer una serie de puntos. Primero, felicitar a Bernardino León. Исках да кажа следните неща. Първо, поздравления за Бернардино Леон, защото той свърши невероятна работа при нечовешки условия. Освен това, тук става въпрос не за мнения, а за факти. Правителството в Бейрут контролира преди всичко милициите. Халиф Ашан е министър на отбраната, комендант на собствените си въоръжени сили, които са част от по-голяма структура. В Бенгази има антиисламисти, които се контролират от Бейрут, като и двете страни се страхуват от присъствието на Алкайда. На второ място до споразумението се стигна през един много сложен лабиринт и сега стигна се до там, че няма да може да има намеса нито по въздух, нито по земя. И нека бъдем наясно, че няма различни лагери в Либия. Те са арабски лагери в Либия. Сега споразумението предвижда групите Тубо, Сасана, Стуареги и така нататък да бъдат изгонени. Тях ги няма в Хират на а, преговорите. Там преговарят някакви представители, които не представляват никого и нямат представителство за юга. Има е, въпрос, по който не се каза нищо до сега. Конституционният съвет е съставен само от айраби и настоява туарегите и турупузите да бъдат а, изключени да се преразг... от процеса, да се преразглежда, тях... преразгледа тяхното гражданство. В ръцете ми попаднаха текстове от Либия, в които се говори тъкмо за това. С други думи, след като се постигне споразумение, се е постигнало споразумение с арабите на север, ще има голям проблем, защото те искат по расистски причини да изключат от, да изолират други малцинства. Тук не е, това не е въпрос на радикален ислямизъм. Туарегите са свързани с ислямистични групи, ислямски групировки на север и в Мали. Има и местни групи, обаче, които ще бъдат изолирани от това, така да се каже, междуарабско споразумение. И проблемът е там, че независимо от това какво споразумение се сключи с това призрачно псевдоправителство, контролът на границите към Египет, към Тунис, пак няма да се подобри. И сега на юг границата е отворена, ако на север я затворим, просто нищо няма да постигне. Така че трябва да не се изключва югът от това междуарабско споразумение, сключено на север. Eh, Благодаря, господин председател. Това, което каза последният колега, е много правилно. Ние, разбира сме, сме много благодарни за усилията, които се полагат за стабилизиране, но стабилизирането не бива да става чрез е, военна намеса. Последния, ние последния път изказахме мнението си пред Надино Леон – това са преговори, приети от Африканския съюз, на сър... при... не можем да позволим те да се провалят. В Ирак бяха представени сили, които в момента продължават да сеят хаос в Либия и Египет. Резултатът беше военна операция на Франция, Великобритания и САЩ и Канада под егидата на НАТО. Говоря за Либия. Много добре помня изказванията тук в Европейския парламент. Няма да ги цитирам, но имаше страшна непоследователност от политическа и стратегическа гледна точка, които доведоха до е, прелом в преговорите с Куба, например. Така че, може би трябва все пак да се подкрепи сегашното правителство. Скоро четох документи на испанските тайни служби, в които се казва, че проблемът не е нерешим, има само три големи лагера, проблемът може да се реши, но има интереси той да не бъде решен. Затова ние трябва да подкрепим всеки вид стабилизация и всеки, всяко търсене на решение, защото решение трябва да се намери, като разбира се всички засегнати страни трябва да се включат, защото някой, остана изолиран, проблемите ще се възобновят. I am, I would be very happy to Бих се радвал да започнем парламентарна дипломация, така както предлага Антонио Пацери, но парламентарната дипломация за какво ще послужи? след като не виждам никаква стратегическа насока за това какво прави или не прави Европейския съюз там, кой ръководи. Добре, Федерика Мегарини, тя е отговаря за целия свят, но кой отговаря за Либия, без да забравяме контекста. А контекста е, че се води война чрез посредници. И ни трябва да замитаме този въпрос под келима. Има такава война. Турция, Катар подкрепят Триполи, Египет, Саудитска Арабия подкрепят другото правителство и те се боричкат помежду си. Дали ги ангажираме, имаме ли някаква наша стратегия или просто ги оставяме да се противопоставят и да използват свои посредници в Либия. Съгласна съм, че тук не става дума само за севера, както каза Хавиер Ната. Трябва да ангажираме и други групи, тубуси, азери и прочие, Но Видях изявление наскоро за последните събития, за това, което прави Бернадино. Говори за, за 100 милиона, с които Европейския съюз може да е допринесе, но не считам, че парите са основният проблем на Либия. Може би, че ще стигне и там. Необходимо е да има едно а, солидно управление. Ние обаче Пропуснахме момента след падането на Кадафия. Трябва да накараме в страните да се договорят помежду си, а не да се направи нещо и после да се върнем в изходна позиция. Мога ли да читам, че ние подкрепяме господин Авта? Всички казват, че той е военнопрестъпник, въпреки че правителството на Тобургите го провъзгласи за началник штаб. И какво стана с качането на борд на самолета за, за Малта на министър-председателя? Има а, турски други въоръжения, които бяха спряни а, Казваме ли нещо на Русия за това, че контрабандно превозва петрол, който беше също стопиран наскоро? Каква е стратегическата ни перспектива? Ние се нуждаем от такава, за да намерим отговор. Очевидно е, че Либия през последните пет години, наблюдавайки случващото се, ми дава основание да кажа, че няма стратегическа насока, само подкрепяме Бернадино, той прави всичко, което може и той върви напред-назад, но можем ли да си го позволим всичко това? Може би това има смисъл за държавите членки, но виждаме, че това е източник на тероризъм. Трябва да отчитаме също и вълната мигранти, бежанци. И това не е така. Но че може да се стигне до реални проблеми за нашата сигурност. Uh, uh, uh, благодаря, господин Брок. Наистина, това е война на посредници, много странна, налудничева война е и а, е, Саудитска Арабия на страната на Египет срещу съответно избрание легитимно правителство. А, е, също политиката на Катар, както и да е Алкайда и а, е, Ислямска държава. 20 15 е, египетски копти бяха обезглавани от Алкайда, но като че ли сега е, не изглежда толкова страшно тяхното деяние в сравнение с това, което прави Ислямска държава. Е, как, ако се върнем към а, историята, ние си мислихме, че в духа на арабската проле ще създадем една демократична държава. Е добре да сгрешихме какво се не прави? Имайки предвид, че Кадафи тогава публично заплашваше да застреля всяко едно дете или е, жена в Бенгази, ако не е на страната на военната, е, военната стратегия на негова. Така че именно това провокира и нашето действие тогава. Искам да ви кажа, че е, министра на вътрешните работи, министрите на вътрешните работи са гласували с мнозинство срещу Унгария, Словакия, Чехия и Румъния. Това мога да ви кажа за съвета на министрите. The council has decided... Съветът е взел решение с мнозинство за разпределянето на 120 хиляди беженци срещу Унгария, Румъния, Чехия и Словакия. Те са гласували против. Hmm? Well, that's another story. We will see how the division will be done. But sometimes it's... Това е друг въпрос но понякога става въпрос именно за гласуване на мнозинство. Това може да е обвързващо. Може би че трябва, разбира се, подробно да се запознаем с начина по който ще се извърши това разпределение. Гласувано е. Обединето кралство, доколкото разбирам, не е гласувало против. Може би сте се въздържали, не знае. Финланд, Финланд абстент. Huh? I do not know, I have just this result, just uh, Mr. Gala showed it just before. Току-що ми казаха за това, че има информация в интернет по въпроса, но не съм запознат с подробностите. Може би не е важно. Може би в самото решение няма конкретните данни, вероятно разпределението е описано в приложението към решението. Но сега ще трябва да насочим вниманието си върху основния постоянен механизъм и съответно акта за него. Това е нашата работа. Господин Бергер. Ето един отговорен човек. Благодаря, господин председател, за оказаната ми част. Благодаря за всичко това. Мисля, че наистина факта, че се намираме в много деликатен етап от развитието на събитията е много вярно. Освен това е много важно. Напълно осъзнавам и въпроса, свързан с включването на неарабски е, е, население в споразумението. Това е важно наистина, за да може наистина да стигнем докъдето сме стигнали и имайки предвид всички проблеми, които са от конституционален естество или също така въпрос, свързан с правата на човека, е много важно. Що се отнася до въпроса с е, парите, както госпожа Гомеш каза, наистина трябва да помислим по този въпрос, но важно е да намерим съответно преговарящите, които могат да и водят до изпълнение на е, всичко, за което се е, договорим на място. Това е изключително важно. Важно да се използват класическите инструменти, които сме добре запознати. Преди една година, например, ние си мислихме, че с управлението на границите можем да да помогнем на държавата. Нужно е да се има предвид и това, разбира се. Що се отнася до е, участие съвместно с Русия и други, така че да може да се стигне до подготовка на споразумение, е, що се отнася до е, военната мисия EUAN-FOR МЕД и Русия. Това са всичко и аспекти, по които трябва наистина да се работи. Сега, е, трябва да видим дали и двете страни ще бъдат в крайна сметка съгласни с е, споразумението, дали може да се създаде е, правителство на националното единение в страната. Това е много важно. Вие също засегнахте тези въпроси. Благодаря, господин председател. Lo que ha dicho estoy absolutamente conforme como filosofía. El problema... Пълно съм съгласен с казаното до тук. Проблемът е, че наистина, когато става въпрос за реалните събития в Либия, е най-важното за нас. Съгласен съм с казаното тук, но проблемът е, че наистина преговарящи на място в Либия това е проблем, защото политиците на практика никого не представляват там. Знаете, че младите мъже с оръжието, те говорят с оръжието в тези формации, а пък нефта се управлява именно от такива групировки, от тези така наречени милиции. арабски групировки, например, управляват нефтените кладенеци в Морсул, нефта се извозва до пристанище в Либия. Подобни неща се случваха в Камбоджа, ако добре си спомняте, що се отнася до каучука и продажбата му с участието на армията, след което средствата, поступили от продажбата, се разделяха. Така стоят нещата на практика. Имаме тези очевидни е, преговарящи, но, но те не са истинските представители, е, е, които биха спомогнали. Говорим за управление на границите в е, Либия, ама това ме вбесява. Най- важната граница е на юг е, с Египет, Чад, Судан, Нигер. Това е абсолютно отворена граница за всякакъв трафик. Като, почнеш от, като почнете от оръжие за Боко Харам, е, всичките останали други е, канали, на които сме свидетели. Моля ви, нека да живеем в реалния свят – а не в политическа измислица. Благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат? Ако не, закривам заседанието. Кога ще се видим? Ще се видим отново. Кога е следващото заседание? На 28 септември.